Преминаваме към устните обяснения на вота. Първо за доклада на госпожа Риера Мадурел. Колегата Хенен. Колега Хенен Колегата Хенен тук ли е? Yes, please, you have the... <coughs> Uh, Благодаря сферата, що се отнася до равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заедост, са е наистина добър пример а, на а, Европейски съюз за това как съда тълкува текстовете на Европ... за Европейски съюз по много творчески начин. Римският договор има едно изречение по тази тема. Вие най-вероятно мислите, че то е съвсем ясно. В него се казва, че мъжете и жените трябва да получават едно и също заплащане при една и съща работа. Но при най-различни решения на съда, примерно Сабина срещу Бабиен Royal Exchange и така нататък, нататък. Дефиницията все повече се разширява и първо започна да включва а, отпуски, след това пенсии и след това работа с еквивалентна стойност. Не знам как един работодател може да оцени дали е еквивалентна стойността на а, един труд и дали съответно тук трябва да включи дали хората с еднаква квалификация. Въпросът ми не е свързан с равното третиране на мъжете и жените, а за това, а, че държавите членки си мислят, че са подписали един договор, след това в съда се оказва, че то се тълкува от съдии, които придават едни значения, които по никакъв начин не са били вписани в текста и което води до голямо разширяване на а, текстовете. Би трябвало наистина Лисабонския договор да подлежи на референдум точно заради такъв тип текстове. Благодаря госпожи Ханан, господин Класен по същата тема една минута. Благодаря, господин председателю. Не мога да се съглася с доклада на Риера Мадорел, не защото съм против равното третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта, но чисто и просто защото тук политическата коректност стига до някакви ужасяващи размери. Как може да се обръща тежеста на доказването, например? Живеем в а, държави, които считам, че зачитат върховенството на закона. И едва ли трябва да се обръща тежеста на доказването, защото си има необходимите гаранции. Има едно задължение тук всяка година да има фирмен план за равно третиране на мъжете и жените. Превръщаме се в държавата майка, държавата кармачка. Като че ли няма нужда да има чак толкова много административна тежест е, в името на някакви принципи, които хората така или иначе приемат и които, както знаете, не винаги могат практически да бъдат приложени изцяло. Как може да се налага едно задължение върху фирмите, да набират равен брой мъже и жени в годишен план. Това е невъзможно, според мен. Благодаря. Сега преминаваме към положението в Близки изток и по-специално Газа. Няколко оратори искат да взема думата. Имате една минута. Monsieur je ne le vois pas à sa place donc nous passons à mme andrikien. andrikien vous avez une minute. Андрикени. Една минута, тъй като не виждам предишния оратор. Благодаря, председател. Аз гласувах против резолюцията за Близкия изток, защото голяма част от, които, които вълнуват литовските граждани, които са гласували за мен на а, изборите, са записани тук. Най-вече самото примирие. Статистиката вчера, която бе излъчена по медиите, наистина беше ужасяваща хиляди жертви, хиляди ранени, деца. Като член на подкомисията по човешките права, наистина силно се вълнувам от хуманитарната ситуация и нарушаването правата на човека в Газа. Не би трябвало да има никакви пречки пред хуманитарната помощ. Тя би трябвало да стига до онези, които имат нужда от нея. Това е гражданското население. Приветствам тази резолюция на парламента. Тя е изключително нужна, ние никога не замълчаваме, когато хората трябва да... когато хората умират. Благодаря, госпожа Магинес, една минута. Благодаря, господин председателю. Наистина няма смисъл да приветстваме тази резолюция за газа, а макар че аз го правя, защото до този момент нашите думи въобще не биват чувани поради стрелбата и крясъците и писъците на жертвите и на ранените в региона. Днес обаче се надявам да има по, повече стъпки към примирие и това наистина би трябвало да бъде приветствано от нас. И затова приветствам усилията на Египет да действа като медиатор за постигането на такова примерие. И макар, че може да се оказва някакво въздействие върху Хамас, що се отнася до Израел, САЩ са тези, които могат да окажат такова въздействие. Надявам се тази резолюция, която беше много силно подкрепена днес в нашия парламент, да допринесе към натиска, за да има ефективна хуманитарна помощ за постигане на примири и наистина дълготраен мир в региона. Благодаря ви. Господин Ханен, господин председател, първо се радвам, че е, никой не предприе е, действия е, срещу хората, които желаяха да протестират по време на това гласуване. Ние след референдума за първи път като част от демократичния процес действахме разумно. Като всички в този парламент, аз разбира се съм ужасен от това, което става в Близкия изток. Губещите не са от едната или от другата страна, а добросъвестните хора в целия регион – семействата в Газа, които се опитват да си отглеждат децата мирно и са ужасени. Има израелтяни, които разбират, че един ден палестинската държава ще бъде факт и такива действия не допринасят за добросъседството. Но трябва да кажа, че съм объркан от това, че в резолюцията се говори за съразмерност, пропорционалност. Не знам какво означава пропорционалност. Е, не знам дали има еквивалентност между ракетите, които се изстрелват от едната и от другата страна. Надявам се, че бързо ще се постигне примирие и ще може да се възобнови мирния диалог. Благодаря. Е, господин Посълт. Благодаря, господин председател. Благодаря на чешкия върс, чвъншен министр и председател на Съюза, господин Шварценберг, както и на комисар Фереро Валднер за присъствието им на вчерашното заседание. Благодаря и за единодушното гласуване. Ето, че Европейският съюз е по-сплутен, отколкото се твърди. Ако запазим тази сплутеност, можем да постигнем нещо в Близкия изток. Мисля, че това е линията, която трябва да следваме. Елементите са ясни. Да, за правото за съществуване на Израел, не на войната и кръвопролитията, не на ракетния обстрел на Хамас, не на тер... системата на терор на Хамас и, което е най-съществено, необходими са преговори по спортните въпроси, включително и проблема с заселниците, който е основен. Така че основните елементи вече са на лице. Ето защо смятам, че наша задача като Европейски съюз сега е енергично и решително да тласнем процеса напред, вместо отново да се превърнем в е, разпокъсан и изпокаран клуб за дебати. Благодаря. Merci. Enfin, sur ce rapport, Monsieur Takula, je vous en prie, une minute. И накрая господин Такова, една минута. Господин председателю, благодаря ви. Смятам, че всеки в Европейския съюз и в Европейския парламент иска мир в региона, както и примирие. И за да стигнем до примирие, наистина трябва силно да се стремим към ситуация, при която Хамас ще бъде разоръжен. Смятам, че това можеше да бъде и по-силно казано в резолюцията, но зная, че когато се куват компромиси между различните партии, е, подобна формулировка трудно се постига. Трябва да бъдем обективни като европейци и преди всичко, при всички обстоятелства, трябва да отстояваме правата на човека и демокрацията. И трябва да се борим с тероризма. Това е най-важното. Трябва също да помним, че всичко това започна заради терористични нападения и терористите трябва да бъдат отстранени. Благодаря, господин Вигенин. Гос... Уважаеми колеги, радвам се, че нашия парламент успя да приеме тази резолюция с такова впечатляващо гласуване. Нито един не гласува против. Ние лично подкрепихме е, тази резолюция, защото смятам, че е, Европейския парламент трябва да намери ясна позиция, обща позиция. Но резолюцията не отговаря напълно на позицията на социалистическата група. За това искам още веднъж да подчертая, че социалистическата група изразява дълбокия си гняв от ставащото в Газа, в конфликта с израелската армия и ескалацията на конфликта води до стотици жертви, включително граждански лица и много деца. Много граждански обекти са поразени. Отново подчертаваме, че е, по-нататъчното развитие на отношенията между Европейския съюз и Израел трябва да бъде обословено от спазването на международното хуманитарно право, установяването на мира, края на окупацията на Газа и на палестинската територия и при пълно спазване на е, споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Израел. Благодаря. Госпожа Люлинг искаше да вземе думата. Госпожа Люлинг, е, чуйте ме, моля. Вие по доклада Мадюрел ли ще се изкажете? Предлагам ви да направите обяснение на вода. Давам ви думата. Като обяснение на вода. Благодаря, господин председателю. В едно обяснение на един от колегите – бяха казани неща за резолюцията, които не са точни. Няма задължения на работодателите да изготвят планове. Махнахме всички задължения, всички изисквания, които съществуваха в доклада, каквито ги бяха приели в комисията за правата на жените. Изготвихме обща резолюция и се надявам, че е, тези колеги не са против е, това да се подчертае потребността от окоръжаване на социалния диалог между социалните партньори. Надявам се, че е, тези колеги не са против това държавите членки да стимулират работодателите редовно да дават информация на служителите и на техните представители. Надявам се, че те не са против постигането на равноправие и че не са против това държавите членки да стимулират работодателите въобще да общуват повече с работниците и с техните профсъюзи всичко това не подлежи на критика в резолюцията, която бе приета и за това ви благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря за обяснението на вода стигаме до е, предложението за резолюция за стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус. Balsavau už резолюция rezoliuciją dėl ES Аз гласувах за тази резолюция за стратегия на Европейския съюз за Беларус, защото според мен документът много добре отразява промените настъпили в страната през последната година. Разбира се, първите лястовички, които виждаме, не означават, че е на лице един пълен положителен пробив в страната, но има доста положителни промени, като освобождаване на политическите затворници, отпадане на някои ограничения за печата и медиите, укрепване на защитата на околната среда и за това аз искам да изразя дълбокото си убеждение, че е крайно време да се изпрати делегация на Европейския съюз в Беларус. В нашата резолюция това е ясно заявено. Идва моментът, в който Беларус ще може пълноценно да се възползва от политиката на добросъседство в Европейския съюз. Благодаря, господин Фион. Господин председателю, аз гласувах против въпреки че тя има някои добри елементи, така има на места определен баланс. Струва ми се, че вече не е така необходимо да има санкции за Беларус. Знаем а, всичко за свободите, за свободата на печата и така нататък, но нещата се подобряват. Е, имам предвид спазването на тези ценности, към които ние сме дълбоко привързани. Смятам, че е, ние трябва е, да настояваме на това беларусите да се подготвят за членство в Европейския съюз. И мисля, че е добре също да поработим по отношенията си с Русия. Мисля, че Беларус може да бъде мост между Европейския съюз и Русия. И наличието на санкции не допринася за тази цел. Мисля, че те могат да ни навредят, да навредят на добрите ни отношения с тази страна. Нямам други е, желащи да се изкажат за това. Ще възобновим дискусиите в 15 часа с нашата традиционна дискусия за правата на човека и демокрацията. Добър апетит!